Allora, buongiorno a tutti. Добър ден на всички. Anche perché... Предлагам да започнем. Имаме два доклада, които трябва да обсъдим. и бихме искали да разполагаме с достатъчно време, за да бъдат обсъдени тези два доклада, преди да преминем към гласуването. Все още много от колегите не са в залата и за това бих предложила да изчакаме още няколко минутки, преди да започнем. Но в 9 и 10 ще помоля господин Калфин да направи представяне на своя доклад. Ще разполагаме с половин час за разискванията по него. Вторият доклад. E Следващия доклад е доклада на Георг. Di iniziare la sua relazione sulle protezioni дели инфраструктура дин... ще дам думата на господин Калфин, за да може да направи представение за защита на критичната информационна инфраструктура, постижение, предстоящи стъпки за постигане на сигурност в световното кибернетично пространство. Имате думата. Благодаря, госпожа председател. Това е доклад по собствена инициатива, който е свързан с съобщение на Европейската комисия от март 2011 година. Прави се равносметка на постигнатото, след като беше прият плана за действие през 2009 година за защита на критичната информационна инфраструктура. Има няколко причини и някои нови развития, които ни дават възможност да обсъдим отново въпроса за киберсигурността и особено за защитата на критичната инфраструктура. Има развитие в информационната инфраструктура, плана за действие, както и в Европейската комисия. Знаеме, че тя работи по стратегия за компютърните, за изчислителните облаци, относно облаците, възниква отново въпроса за сигурността на информа... информацията, за устойчивостта на системата. Освен това, проведохме дебата за защитата на данните в комисията. Имахме дебат и гласувахме по ЕНИСА съвсем наскоро. Всички тези неща са свързани с по-нататъчното развитие на използването на интернет и новите технологии. Те. При развитието на интернет трябва да осигурим устойчивост на мрежите, да се спазва законодателството, свързано с интернет, да разчитаме на технологиите, за да могат да предоставят нужните услуги. Докладът има три основни части, три групи предложения се съдържат в него и съвсем накратко, с ваше позволение, ще се спра на тях. Първо, защитата на информационната инфраструктура, правоприлагането на национално европейско ниво. Предложението в доклада е да се засили защитата и законодателството, отнасящо се до защита на критичната информационна инфраструктура. Такава правна уредба съществува, но тя е ограничена. За сега само енергетиката и транспорта са включени в критичната инфраструктура. А това е доста стеснено разбиране за критичната инфраструктура, и е отдалечено от международната представа, включително определението на ООН. За това трябва да се увеличи обхвата на критичната инфраструктура, да се включат информационните технологии. Това ще създаде възможност да се използват механизми, които вече са на лице, за да се улесни създаването на устойчива интернет инфраструктура. На второ място, всичко това не може да се постигне без доброто сътрудничество между частните и обществени заинтересовани страни. Технологиите са водещата сила и се радвам, че в нашата комисия именно разглеждаме този въпрос, тъй като можем да възприемем гледната точка на технологичното разви... развитие, на бизнеса, което е свързано и с развитието на интернет. Искам да поздравя Европейската комисия. Комисаря Круз е много отворена за сътрудничество, за обсъждане с важни представители на бизнес средите. В доклада се призовава към извършване на оценка на програмите за защита на национално ниво, определенето на служители за връзка в тази област и прочие, всичко, което е необходимо, за да се засили на национално ниво защитата на критичната информационна инфраструктура. Трябва да разглеждаме тези предложения заедно с предложенията на парламента по ЕНИСА и ако бъде прият доклада, ще имаме възможност да направим важна стъпка напред в защитата на сигурността на интернет. Втората част на доклада е свързана с дейностите на Европейския съюз за силна защита на интернет. Тук се съдържат редица предложения, целта на които е да се подобри координацията между националните екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти, както и да се стимулира работата на ЕНИСА. Целта ни е да постигнем минимални стандарти за реагиране при спешни ситуации, при компютърни инциденти. Трудно е да се определят минимални стандарти за самата сигурност, но напълно е възможно да създадем такива минимални стандарти за реагиране, за превенция при нарушаване дейността на интернет. Има различно ниво на развитие за сега има 23 такива критерия, но за това трябва да се определят и минималните нива на защита за потребителите на интернета. В доклада също предлагам нещо, което предизвиква дискусия, особено извън Европейския съюз, а именно нотификациите при нарушаване на интернет. Идеята е да искаме от фирмите да съобщават винаги, когато има нарушаване на информацията и то своевременно, за да могат ползвателите и регулаторите да знаят, че има проблем с сигурността на информацията. Това ще даде силен стимул на фирмите да направят всичко необходимо за защита на данните, които съхраняват и с които боравят. Отново за националните екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти. Тук целта е да се осигури приемственост на дейността им във всички държави членки, да се засилят усилията в обучението, да се подобри информираността на обществеността за важността на сигурността на информацията в интернет. Опитът е на други водещи държави, тази област сочи, че добрата информираност на обществеността за сигурността в интернет допринася в голяма степен за недопускане на злоупотреба с информацията. И на последно място, във втората част, призовавам Европейската комисия да разработи цялостна стратегия и се радвам, че комисията вече обмисля подобна стъпка. Стратегията няма да бъде план стъпка по стъпка, но той ще създаде една рамка, в която да се обхванат всички усилия за защита на сигурността на интернет в бъдеще, така както действат е, основните ни партньори, например САЩ. Освен това е важно тази стъпка да бъде предприята на ниво Европейски съюз защото имаме различни национални практики, що се отнася до сигурността в интернета. И на последно място, госпожо председател, още няколко неща за една важна част на доклада, а именно международното сътрудничество. За момента Европейският съюз не е активно представен на различни международни форуми за сътрудничество, тъй като липсва нужния механизъм за това. Едва през последната година-две ние започнахме структурирането на това представителство. Всичко започна с включването на въпроса на киберсигурността в трансатлантическия декалог, създаването на работна група за диалог в областта на киберсигурността между Европейския съюз и САЩ, така че Европейския съюз се ангажира повече, но има огромен проблем, свързан с международното сътрудничество. Има различна степен на интензивност на по-низки нива, но не и на международно ниво. И така, след създаването на стратегията за кибернетична сигурност, след с съответните институции на Европейския съюз, този въпрос трябва да се включи в дейността на Европейската служба за външна дейност, да се започне с конструктивен диалог с други страни, като САЩ, да, да заоблачим сътрудничеството с тях. Те са много отворени за сътрудничество в тази област. Така че каквото и да правим на национално ниво, не е достатъчно, за да се осигури нужната защита на интернет. И на последно място считам, че трябва да включим въпроса в позициите на Европейския съюз, на основни форуми, на които се обсъждат тези въпроси, като ОССЕ, Организацията за, за развитие, както и други организации. Комисията трябва да се фокусира върху една последователна дейност за гарантиране на кибернетичната сигурност. Благодаря, господин Калвин. Сега от името на докладчета в Сялка, първо Ван Нистелрой. Да, съвсем накратко ще се спра на основните въпроси. Да, ние междувременно сме обсъждали въпросите много често с докладчика понякога в парламента оставаме с впечатлението, че става дума най-вече за защита на личната сфера – но би трябвало е, да мислим най-вече за е, огромното значение на интернет и всички мерки за сигурност на интернет. Нещата ще зависят от различните функции е, в рамките на интернет, да кажем е, онлайн банкирането. И съвсем ясно е подчертано значението на сигурността в доклада. Но конкретните въпроси, свързани с сигурността, ме карат да поставя два аспекта на обсъждане – Смятаме ли, че трябва да дадем приоритет на международното сътрудничество? И, и освен това, по отношение на сигурността има различни степени, е, които е, са е, в различни цветове, да кажем зелена светлина, червена светлина като сигнал за аларма това ли е, ще бъдат, е, така да се каже, цветните кодове, които е, при всички положения ще приемем? Дали можем на международно равнище да говорим за една добре развита система, не само в Дания, да кажем и в Литва важен, но е да подсигурим, да гарантираме и сигурност на обмена на данни. Като би трябвало да включим в системата за създаване на сигурност не само е, служби и е, публични институции, но и предприятията – е, при всички положения е необходима една европейска служба, която да координира действията и на предприятията в Европейския съюз. Е, при всички положения подчертавам още веднъж е, компетенциите на нашата комисия, които би трябвало да не позволяваме да се оспорват, е, когато става дума за комуникационни, информационни технологии, за сигурност на кибернетичното пространство и интернет. Господин Крайцман има думата. Благодаря, господин председател. Темата кибернетична сигурност е, междувременно е много популярна е, и знаем, че американците в момента е, се страхуват е, от е, атаки, насочени срещу тяхното кибернетично пространство, така че и то атаки реализирани с военни средства. В този смисъл е изключително важно да подсигурим системата, така че нашите системи да не са уязвими. Инфраструктурата, естествено, е една от предпоставките за растеж и благосъстояние. През последните години обаче доверието в Европа е, бе разклатено. Необходими са по-активни действия, както от страна на държавите, така и от страна на економиката. Държавите членки би трябвало да разглеждат именно тези въпроси като свой приоритет. Държавите членки, имайки предвид това, че всички са свързани и би трябвало да бъдат свързани в една мрежа, трябва да координират своите действия и да отстраняват съвместно на личните слабости. Естествено, комисията играе една много важна роля в това отношение. Необходима е съответната експертна оценка, експертиза, която ние разчитаме да получим от Ениса, но Ениса би трябвало естествено да бъде и подсигурена с необходимите средства, за да изпълни задачите си потребителите на информационните системи трябва да чувстват, че техните данни са защитени. Не имам предвид не само частните потребители от домакинствата, но и от предприятията. Освен това, трябва да си дадем сметка, че не всички могат да отговарят на завишените технически изисквания към момента. Затова трябва да определим едни минимални технически стандарти е, на основата на извършената експертна оценка. В е, някои случаи, да кажем, именно техническите слабости могат да доведат до проби в системата в дадена държава член и това да се отрази и на останалите държави члени, които участват в същата мрежа. Европейският съюз би трябвало да участва много активно в различни международни форуми и да настоява за по-тясно сътрудничество. Всички тези въпроси са поставени от докладчика в неговия доклад съвсем правилно и аз мога само да му благодаря. Радвам се на по-нататъчните дискусии. Благодаря ви, господин Кройцман. Никой друг не е поискал да вземе думата или бъркам? Госпожа Кростет, да. Е, мерси буку. Благодаря. Става дума за въпрос, е, който обсъждаме от известно време и той е много важен. Европейските институции очевидно не са е, способни да предотвратят атаки срещу своите сайтове има страни, за които се казва, че са развиващите, но съвсем не са развиващи се, като Китай. Те разработват определени оръжия и следователно трябва да се борим срещу войната в кибернетичното пространство, която може да се води от определени страни. Цитирам Китай, но мисля, че има други, които са напълно способни на това. Китайското правителство напълно осъзнава възможностите предоставени от тези технологии и освен цензурата в своята страна, те използват свое, все повече недостатъците на нашите мрежи, за да си набави информация и за да ни отслаби временно. В началото на 2011 година китайските органи декларираха, че са създали служба за киберзащита. Това говори колко е важно Европейския съюз да се занимае с този въпрос като приоритет и в крайна сметка да се обединят усилията на държавите членки. Въпросът е, готови ли сме да се борим срещу тези заплахи на европейско ниво? Разполагаме ли с технически и логистичен капацитет? Това е много важен въпрос. Цитирах Китай, но съм убедена, че има и други. Тоест, е, имаме, необходимо е вече да не сме наивни по този въпрос. Европейските институции бяха изключително наивни. Е, необходимо е да предвидим онова, което може да се случи и да обединим дейностите във всички държави членки и да осигурим истинска европейска защита. Благодаря. Благодаря, господин председател. И интернет се превърна в задължителен елемент на живота на голям брой европейски граждани. С, с интернет си запазваме ба, хотелски стаи, купуваме, продаваме, комуникираме, даваме информация, повече или по-малко секретна. Това е, е, накратко задължителен елемент от живота на гражданите и на економиката. Имам чувството, да, че можем да възпроизведем нези грешки, е, които бяха допуснати, когато се създаде е, Интерпол. Идеята е да се противопоставим като група на опасностите. Онези, които искат да използват интернет за да нападнат другите, са по-напред от, нашите, е, от нас самите. Ето защо смятам, че в доклада трябва да се обърне внимание на необходимостта от колективни действия, за да бъдат защитени европейските граждани от атаки, които могат да бъдат от политическо естество, но могат да бъдат и чисто престъпни. Ето защо е задължително максимално бързо да направим така, че на ниво държавите, които не са в състояние да противодействат индивидуално, да се работи колективно и да се, осигуря, да се осигури сигурността и на отделния гражданин и сигурността на цяла държава и на частна фирма. Господин Чесновски, искате ли думата? Имате възможност да се изкажете като докладчик в сянка. Нямате. Тогава ще дам думата на Европейската комисия госпожа Красева. Благодаря. Искам да благодаря на господин Калфин и да го поздравя за него. Също така искам да му благодаря за това, че отчете, отчете цялата дейност, извършена от комисията до сега както и за всички предстоящи инициативи. Всички сме наясно с това, че интернет играе жизненно важна роля в економиката, обществото и ежедневието. Също така споделяме възгледа, че се засилват и като брой, и а, като замисъл атаките в кибернетичното пространство. Това ни прави по-уязвими. Ето защо има потребност от координиран стратегически подход на ниво Европейски съюз, за да се отговори на днешните предизвикателства. Както беше казано, направено е много, но и предстои много да се направи в бъдеще и много се радвам, че мога да потвърдя намерението на комисията да излезе с предложение за Европейска стратегия за сигурност в кибернетичното пространство в, в, в третото месечие. Целта на комисията е да излезе с амбициозно предложение. Вече обсъждаме някои от предложенията, направени от господин Калфин и някои от депутатите в проведената до сега дискусия. Стратегията ще предвиди правни инструменти и по този начин ще доразвие съществуващия до доброволен подход и той ще стане по-задължителен. Ще се предвидят разпоредби, които дефинират екипите за незабавно реагиране при компютърни инциденти. Ще се осигурят задължения за уведомяване за секторите извън телекомуникации. Тук беше споменат банковия сектор, енергичния сектор – енергийния сектор. Това са все области, които анализираме. Комисията е наясно с това, че за да успеят усилията ни, трябва да работим заедно, трябва да се предприемат дейности на национално ниво. Европейските институции също трябва да поемат своята отговорност. Също въжи за частния сектор, гражданското общество и отделните граждани. И накрая бих искала още един път да благодаря на господин Калфин за доклада, за, да ви благодаря за интересната дискусия и да ви уверя, че в нашата работа по стратегията ще отчетем доклада и направените в него предложения. Благодаря на комисията. Сега ще дам на господин Калфин възможността да резюмира, но ще го помоля да бъде по-кратък, тъй като без друго изоставаме. Ще бъда кратък. Искам да благодаря на моите колеги, докладчите Ксянка, господин Ван Нистелро и другите колеги, с които работим заедно. Благодаря на колегите за направените коментари. Ще няколко бързи коментара. Много съм благодарен за това, че всички сме съгласни с това, че европейско ниво, европейското ниво не е сума от националните дейности. Имаме нужда от ново качество, така че да имаме много по-защитена интернет мрежа, която да осигурим на фирмите и на гражданите на Европа за да могат те да развиват допълнителни услуги и продукти по интернет. Много е важно да правим разграничение между сигурността от военна и от гражданска гледна точка. Повечето от държавите членки са и държави членки на НАТО. НАТО работи по тези въпроси имат център в Естония, има сътрудничество между НАТО и Европейския съюз, но това е чисто военната страна на сигурността в кибернетичното пространство. Тук в Европейския парламент ние обръщаме внимание на защита на критичната информационна инфраструктура и гражданското използване на интернет. Това отразява подхода предприят от основните ни партньори, САЩ на първо място, Разбира се, банковия сектор трябва да бъде включен, здравеопазването, финансовите услуги, всички те трябва да бъдат част от интернет сигурността и много се радвам, че комисията е водеща роля и ще представи стратегията за сигурност в интернет след лятната вакансия. Аз очаквам измененията на колегите. Мисля, че срокът е 5 марта и очаквам да работя с всички вас, за да разработим добър документ. Председателят благодаря. Мога да потвърдя, че срока за внасяне на изменения е 5 марта. Следващата точка в дневния ред е доклада Андраш Гюрк. 20 основни въпроса, предизвикащи загрижеността на гражданите и предприятията в Европа, свързани с функционирането на единния пазар. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Нека да се спре на три основни въпроса, в рамките на моето изказване. Така е структурирано и становището. Е, първо, аз говоря за предложенията на комисията, които са основата за е, днесната дискусия. На второ място ще говоря за е, начина на работа на комисията е, за вътрешния пазар и защитата на потребителите, тъй като това е водещата комисия, по която ние се произнасяме е, като допълнителна комисия. И освен това ще говоря за отделните елементи в документа. Що се отнася до документа, представен от комисията, мисля, че да, независимо от ранния час, в който обсъждаме е, темата, това е една от най-важните теми за Европейския съюз в бъдеще. В документа на комисията се подчертава, че гражданите до голяма степен установяват, че вътрешният пазар все още не е достатъчно развит, макар че това именно е, е безспорно е едно от най-големите постижения на Европейския съюз през последните десетилетия. Всичко това не може да се обобщи в рамките само на един доклад. Е, е, ние много често сме се занимавали с различни страни на вътрешния пазар, но до този момент в така всеобхватна форма не сме разглеждали функционирането на вътрешния пазар. Така че, може би, си струва да помислим за това как бихме могли да вземем едно по-глобално отношение към цялостното развитие на вътрешния пазар към момента. <clears throat> Комисията предлагайки в своя документ подобрения, се спира и на Вовит, и на на асоциации за, на потребителите на европейско равнище. Естествено, ние е, участваме и имаме представа от работата на различни форуми е, и граждански инициативи, на които можем да разговаряме с гражданите, с потребителите и да разберем как те гледат на е, начина на функциониране или неспособността на е, вътрешния пазар да функционира така, както гражданите биха желали и както очакват от него. Всеки, който е работил е, по една подобна тема, знае колко е сложно е, понякога да прецениш съвсем точно какви са резултатите, какви са постиженията. Има оплаквания и по отношение на признаването на дипломите, и по отношение на много-много други неща, които засягат пряко гражданите, потребителите. Комисията се опитва да намери е, начини за решаване на проблемите и се си задава въпроса дали е, във всички необходими области има съответните разпоредби на европейско равнище и дали тези разпоредби изпълняват целите които са заложени в тях. Тоест, дали има празнота в законодателното уреждане на въпроса и дали е, има, да кажем, недостатъчно добро качество на правните разпоредби до този момент. Е, това е най-общо казано анализът, който прави комисията мога да кажа, че това е една добра основа за а, нашето становище и за доклада на парламента. На второ място, ще кажа няколко думи по отношение на предлагания начин на работа. Комисията е очертала редица теми. Имко предлага да се спрем на такъв подход, който ще е, позволи на няколко водещи комисии да е, вземат отношение по различните области. Тоест, на нас ще ни се падне точка 14 цени на енергията и сметки за енергия след това, е, десета точка, интернет и телефонни услуги. Е, тук е, ние си поделяме компетенциите с ИМКО и точка 17 също попада в сферата на нашите компетенции. Достъп до финансови мерки, мерки за подкрепа на малките и средните предприятия. ИМКО също има определени правомощия в този ресор. Но, що се отнася до плащанията, държавните плащания, които са предназначени за насърчаване на малките и средните предприятия, те са от нашите компетенции. И така, ние би трябвало всъщност да се концентрираме върху всичко това, което се отнася до нашите основни компетенции. Останалото ще го предоставим на други комисии. В някои случаи ще разделяме компетенциите си с ИМКО. И така, имаме три основни аспекта предложение на комисията. Трябва да се запитаме дали законовите разпоредби е, са ефективни, е, полезни или трябва да се променят, трябва да се подобрят или някъде трябва да се създадат нови. Е, и как точно става транспонирането в националното законодателство на съществуващите правни разпоредби? Много важен индикатор са цените, когато говорим и за интернет и телефонни услуги, през изминалите години цените светкавично нарастваха. Нещата много често, особено в областта на енергията, цените растат наистина невероятно много поради нарастващата цени на суровините, поради либерализацията на пазара и най-вероятно с задълбочаването на процеса на либерализация цените ще се увеличат още повече. Много често е, гражданите се оплакват. Е, сметките за енергия са непрозрачни, неясни. Е, да оставим това, че са много високи. Така че предимствата на е, е, либерализацията на енергийния пазар не, са, не се виждат. Аз е, бих казал, че ние не се нуждаем от нова правна уредба в тази сфера, защото проблемите се дължат най-вече на това, че е, държавите членки не са транспонирали е, изцяло третия енергиен пакет, който би трябвало всъщност да доведе до едно подобрение на ситуацията в това отношение. Тъй, че е, става дума за транспониране и за прилагане, за стриктно прилагане на е, съществуващата правна уредба. Ролята на националните регулатори е много важна. И още нещо ще спомена. така наречените smart grids, които все още не са изчерпали целият потенциал, който е заложен в тях. А това може да стане с едно по-активно включване и, и участие на потребителите. Още една тема, която влиза в обсега на нашите компетенции. Госпожо председател, може би няма смисъл да говоря, ако само аз ще бъда единствения си слушател. Бихте могли да помолите, струва ми се, колегите да запазят тишина. Председателката моля да запазите тишина в залата, за да приключим разискванията по тази тема. За докладчика е много трудно да говори в тези условия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, че ми помогнахте. И така, остават още няколко думи. 15-та точка качество и цени на е, интернет. Да. Ние е, можем да си кажем, да кажем, че е, цените намаляват е, и да се е, почувстваме горди е, и да се потупаме по рамото, защото сме допринесли за това намаляване, но за съжаление по същия начин, както и в енергийния пазар, тук има структурни проблеми. 15 държави членки е, са е, вече обект на едно м, производство е, за нарушаване на договора, тъй като те не са е, приложили, не са транспонирали е, всичко това, което е предвидено в сферата на интернет, е, цените. са много различни в държавите членки е, услугите, които се предлагат в тази сфера, са различни, не само като цена, различията са огромни, но и като качество. Така че именно по отношение на интернет и телефонни услуги, най-вече роуминг, ако си спомняте, там постигнахме едно съгласуване на действията. Е, но е, всичко свързано с информационни и телекомуникационни услуги изисква е, не само ускорено прилагане на разпоредбите, но и създаване на нови правни разпоредби. Националните регулатори трябва да получат повече правомощия и санкциите са един много важен елемент в този случай при неспазване на изискванията. И сега точка 17. Достъп до финансовите средства е, за малките и средните предприятия. Малките и средните предприятия са от огромно значение, няма нужда да го подчертавам. Те би трябвало да са в центъра на нашето внимание, най-вече в условията на криза. Затова достъпът на малки и средни предприятия до различни програми, до финансиране, било то държавно или частно, е изключително важен. Важен е и достъпът до европейски средства. Много често обаче езикът е, е сериозна бариера. И така, от една страна би трябвало да е, постигнем опростяване и от друга страна е, опростяване на процедурите е, за достъп до е, капиталовите пазари, до финансирането и от друга страна да се създаде едно гише на европейско равнище, чрез което малки и средни предприятия да кандидатстват за съответното финансиране. Благодаря ви. Разполагаме само с няколко минути преди да преминем към гласуването. Малко е сложно, защото има непрекъснато движение в залата. Господин Енан поиска думата. Благодаря, госпожо председател. Извинете ми, но Читам, че е много неприятно, както за докладчика, така и за онези, които са тук от самото начало на заседанието да работят тези условия. Не можем да слушаме, чуваме добре превода и да реагираме съответно. Струва ми се, че липсват две основни безпокойства на гражданите и две за предприятията. За гражданите тези притеснения са свързани за заетост и покупателна способност. Те са жертва на нелоялна конкуренция, изпитва трудности. Освен това, са силно притиснати от кредитите. Енергийните фактури, фактурите за интернет и други могат да се резюмират. Първо, за спекулацията. Има спекулация в сферата на енергетиката, без да се произвежда достатъчно. Относно телефонните услуги, в Франция има нов оператор, който налага много високи такси на гражданите. Искам също да подчертая важната роля на банките – Банките, които бяха спасени от държавата и от Европейския съюз, които днес системно отказват да помогнат на малките и средни предприятия. И за само за седмици хората губят а, това, което са постигнати за години, само защото нямат достъп до кредити. Това е недопустимо. Председателката благодаря, колегата Рубик. Entschuldigung. Entschuldigung. Äh, ich möchte den Kollegen Gürk recht herzlich. Äh, Благодаря на колегата е, Гюрк за всичко това, което е, ни представи, защото според мен именно е, желанията, очакванията на гражданите са абсолютен приоритет. Как точно да се прехвърлят едни финансови средства от точка А към точка Б, естествено в условията на криза не е достатъчно. Важното е да създадем повече заетост, най-вече за младите хора и затова Европейската комисия е призована да създаде стимули за а, начинаещи предприемачи, за млади хора, които желаят да създават а, предприятия. А, и а, ние всички знаем, че заедостта е, едни по-привлекателни и добре а, платени работни места всъщност ще накарат младите хора да не ходят по улиците и да протестират, а да заработят. Благодаря. Няма други желащи да се изкажат. Затова давам думата на представители на Европейската комисия, ако има някой от е, името на Европейската комисия. Изглежда не. В такъв случай, ако докладчика иска да каже още нещо в заключение. Само няколко думи, госпожо председател. Благодаря много сърдечно на колегите за техните бележки и коментара им. Още веднъж е, ще обърна внимание на факта, че заедно с водещата комисия ИМКО взехме решение е, споменатите вече теми е, сметка за енергия, интернет и телефонни услуги, достъп до финансиране за малки и средни предприятия да бъдат е, темите, по които ние е, отговаряме. Е, до 12 март трябва да бъдат внесени измененията и аз ще се постарая да включа в максимална степен всички предложения на колегите. Благодаря ви. Благодаря, господин Гърк. Ще напомня също до 22 март 12 часа трябва да бъдат е, внесени измененията. А сега много ви моля да се подготвите за гласуване, което ще започне след 2 минути. Voilà, ils sont partis.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 Bene, allora se prendete posto. Моля да заемете местата си. C'è una richiesta di... Моля да заемете местата си, за да започнем гласуването. Господин Роде поиска думата. Ще му дам думата незабавно, след което ще преминем към гласуването, защото ни предстои дълго и сложно гласуване. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да спомена две неща. Първо, когато дойдох на днешното заседание, имаше навън демонстрация с плакати. На някои, някои от депутатите бяха хвалени за тяхното отношение към енергията, други бяха заклеймявани. Мисля, че трябва да напишем писмо до бюрото и да подчертаем, че подобни демонстрации пред вратата на заседателната зала затрудняват работата ни. На второ място за гласуването. Разполагаме с списъците за гласуване. Два, два от докладите се отнася до това дали ще се даде мандат за преговори на докладчиците, докато на останалите докладчици не е предоставена такава възможност. Независимо дали това отговаря или не на правилника, дали комисията може да предоставя мандат за преговори или не. Аз считам, че това е доста новаторски подход. Със сигурност в политически смисъл е нещо ново. От опита ми от последните две години и половина мога да кажа, че когато има гласуване в комисията, и този доклад бъде одобрен, той се счита за предоставяне, това гласуване се счита за предоставяне на мандат е, на докладчика. Ако това сега се променя, бих е, помолил да бъдем последователни и да се гласува всеки път за предоставяне на мандати, така че да не се отнася това предоставяне на мандати е само за някои доклади, а за всички доклади, които излизат от комисията. Иначе рискуваме да се стигне до нови политически битки, когато се борим не само по същество, но и дали дали искаме или не да предоставим мандат по някакви политически съображения. Мисля, че това би дискредитирало работата на парламента и за това не трябва да навлизаме в подобни води. Когато гласуваме, се предоставя мандат на докладчика и трябва да бъдем последователни а не да се предоставят такива мандати само за някои доклади. Председателката, благодаря ви много. Преди да дам думата на онези, които пожелаха да се изкажат, искам от моя страна да кажа на две неща на господин Родер. Ние а, повикахме представители на охраната, за да освободят е, пространството пред залата и ще процедираме така и в бъдеще. Бутикофер. Бих искал да взема отношение е, по тази е, малка акция пред залата. Не смятам, че това би трябвало да ни затруднява. Е, в никакъв случай е, не се чувствам герой, но очевидно е, парламента иска да ме окоръжи да стана герой. За мен при всички положения това не е нещо досадно и пречещо, а един вид окоръжаване и то по един така приятен начин. Благодаря ви, а сега господин Райл. Господин колега, колега Бюти Кофер, аз веднага ще ви възразя. Колегата Рода е прав. Нямам нищо против и пред парламента да се правят такива акции, но когато това става вътре в парламента и когато една политическа група на практика подпомага една подобна акция и окоръжава участниците, е, това няма нищо против с героизма. Е, става дума за един вид лобиране. И то недопустимо, според мен, лобиране. Е, благодаря ви за това, че по някакъв начин ни давате възможност следващия път да кажем да поканим пък големите енергийни компании тук да направят акция. Как ще работим при тези условия? Струва ми се, че е, би трябвало да освободим парламентарното пространство от е, демонстранти от Германия. Това, което остава през последните години е просто един лош образец, който не бива да следваме. И още нещо. Нормалните условия за работа в един парламент е, предполагат комисиите да могат е, да работят е, спокойно и да се посветят на основните си задачи. Комисията взима определено решение Документът след това влиза в пленарна зала на първо четене, така че всички членове на парламента могат да изразят своето становище. И след това вече е, продължава работата по второ четене и така нататък. Това е нормалният ход на нещата. Първо докладчикът води преговори, провежда консултации с представители на останалите политически групи. Естествено, че нещата се съгласуват и не винаги сме на едно мнение. Но аз лично съм привърженик именно на постигането на съгласие на първо четене. И това, че един или друг колега смята, че нещо е погрешно, не би трябвало да нарушава нормалния ход на нещата. Много моля всички да вземат местата си, казва председателката, или да напуснат залата. При всички положения, господин Райл продължава, нещата не би трябвало по този начин да протичат, както става през последните години. Съветът, след това в крайна сметка също трябва да си каже думата и, и накрая <clears throat> парламентът има възможност да вземе едно окончателно решение. Ако си спомняте, така процедирахме при роуминга и днес вече можем да се похвалим с едно съвсем друго качество. И това е естеството на парламентарната работа. Това е и подходът, който ние сме приели. Струва ми се, че именно случая с роуминга показва, че ние можем да постигнем и много добри резултати по начина по който сме определили да работим, а всичко останало е просто липса на достатъчно демократичен характер. Благодаря, господин Роу. Господин Турмес също пожела да вземе думата. След това предлагам да преминем към гласуването, иначе ще е трудно. Господин Турмес, след което минаваме към гласуване. Когато имаме важни гласувания, има повече емоции в залата. Предстои ни важно гласуване по роуминга, по енергийната ефективност, както и по прозрачността на енергийните договори, доклада на господин Каринс. Този дебат за предоставен или не на мандат, вчера обсъдихме надълго и на широко на заседанието на координаторите този въпрос. Трябва да се върнем към него, но струваме се, че за днес За днес и за да осигурим плавно гласуване като докладчик по директивата за енергийната ефективност, предлагам да започнем с гласуването по директивата за роуминга и след това да преминем към директивата за енергийната ефективност, да гласуваме за него, тъй като не разполагаме тази сутрин с време да обсъждаме въпроса да има ли не предоставяне на мандата. По принцип, аз съм в подкрепа на позицията на господин Роде, но за да имаме структурирано, плавно гласуване, смятам, че е време да преминем към него. Eh, Председателката. Бих желала да започнем също гласуването. Госпожа Хюбнер искаше да вземе думата. Само ще ли желаете? Трябва да имаме себеуважение. Не, не трябва да не се предоставят документи в а, а, 10 часа а, вечерта по толкова важно гласуване. Говорим за добра дисциплина. Трябва да разполагаме с достатъчно време, за да се запознаем с документацията. Госпожа председател, трябва да се направи нужното, за да ни се предостави достатъчно време да се запознаем с документацията. Не е нормално да получаваме а, такива важни документи късно вечерта. Благодаря. Преминаваме към гласуването. Първият доклад е за роуминга. Госпожа Ниблер пожела да вземе думата. Благодаря, госпожо председател. Нека само да благодаря на всички докладчици в Сянка. В продължение на седмици работихме за да формулираме компромиси, които могат да се подкрепят от едно по-голямо мнозинство в парламента. Благодаря много на колегите, които бяха много кооперативни, много конструктивни не всички компромиси се подкрепят от всички политически групи, но при всички положения работихме в прекрасен сен дух на сътрудничество и затова смятам, че трябва да благодаря на колегите. Благодаря ви много. Нека да гласуваме 115 то изменение и 116 то заедно. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Отхвърлят се. 117 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Тристо изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 31 на имко. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 121 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 122, 32, 11, заедно кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис първи кой е за, против, въздържали се, приема се. 127 изменение за, против, въздържали се, приема се. От 12 Д. Всъщност, извинете, първо имко 34, кой е за, против, въздържали се, приема се. Сега група от изменения от 12D до 35D, кой е за, против, въздържали се, приемат се. 134 и 135 за, против, въздържали се, приемат се. 136 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис втори кой е за, против, въздържали се, приема се. 13-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 14 Кой е за? Против? Въздържали се? Струваме се, че се отхвърля, но нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Един глас в повече за от НП. Сега е добре. Прекратете гласуването. Приема се. 32 за, 100 и... Извинете, 16-то изменение. Приема се. ми, че стато нероре. Председателката, извинете, аз допусна грешка. А фаворе? Трети компромис първо. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 16-то изменение за? Против? въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка по изменение 17. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Два гласа от НП в повече. Сега един глас повече. Един глас НП повече от колкото може. 30 гласа за, 26 против. Приема се. Компромис 4. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Компромис 5, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка по компромис 5. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Шести компромис. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Седми компромис. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Двеста и второ изменение. Кой е за? Против въздържали се, приема се. Компромис 8, кой е за, против, въздържали се, приема се. 224, 225 и 48 заедно. Кой е за, против, въздържали се, приемат се. 226, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9, кой е за, против, въздържали се, приема се. 240, 241 и 50 заедно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. 243 и 244 за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се. 151 за, против, въздържали се. 245 за. Извинете, първо 34 поправя се председателката. За, против, въздържали се, приема се. 245 за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10, кой е за, против, въздържали се, приема се. 251 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 263 за, против, въздържали се, отхвърля се. 265 за, против, въздържали се, отхвърля се. 55 за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12, кой е за, против, въздържали се, приема се. 280 за, против, въздържали се, отхвърля се. 281 за, против, въздържали се, отхвърля се. 282 за, против, въздържали се, приема се. 283 за, против, въздържали се, приема се. Компромис за, против, въздържали се, приема се. Двеста за, против, въздържали се, приема се. 299 за, против, въздържали се, отхвърля се. 303 за, против, въздържали се, отхвърля се. 304 за, против, въздържали се, отхвърля се. 41 и 305 заедно, кой е за, против, въздържали се, приемат се. 324 за. 324 за, против, въздържали се, отхвърля се. Извинете, правя се председателката. Пропуснахме нещо. Да, 324 за, против, въздържали се, отхвърля се. 325 за, против, въздържали се, отхвърля се. 326 за, против, въздържали се, приема се. 50 и 338 заедно и 72 на имко за, против, въздържали се, приемат се. 72 кой е за, против, въздържали се, приема се. 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. 341 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. 342 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 14 за,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 едно, 10 и 2 заедно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. 80-то изменение или 78-о. Трябва да гласуваме и 78. 78 кой е за? Мисля, че трябва да минем към 80-то изменение, казва председателката. И така, гласуваме 80-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, приема се. Имко 12 за, против, въздържали се, приема се. 89 за. Кой е за, против, въздържали се. Електронна проверка. Изменение 89. Моля гласувайте. Два гласа от НП отново в повече. Един глас повече все още. Окей. Сега е добре. 95 за, 20 против. Приема се. 91 за. Против. Въздържали се. Приема се. 94 за. Против. Въздържали се. Приема се. 96 за. Против. Въздържали се. Приема се. 99 и 100 заедно за. Против. Въздържали се. Приемат се 103 за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 Окончателно гласуване. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Още два гласа на НП повече. Сега всичко наред ли е? Все още не. е. Два гласа от НФП продължават да са в повече. Due PP и troppo ancora. Два гласа от НП са в повече. Остава един глас повече. Сега изглежда всичко вече е наред. Нека да видим какъв е резултата. 54 гласа за, 5 против. Приема се. Сега преминаваме най-напред поздравления за госпожа Ниблер. И сега преминаваме към гласуване. За да видим кой е за започване на преговори с съвета. Електронно гласуване. Дуе пепе тропо. Отново два гласа в повече от НП. Двама от непостоянните членове трябва да си оттеглят картите за гласуване. Сега един в повече. Сега вече всичко е наред. Нека да видим резултата. 46 за, 46 депутата искат да се започнат незабавно преговори с съвета. Един само глас против. Благодаря, госпожо Нибле. Господин Тюрмес. Благодаря, госпожо председател. След 6 месеца на интензивни преговори днес ще гласуваме доклада за енергийната ефективност и искам да благодаря на всички докладчици в сянка от отделните политически групи. Преговорите бяха трудни, но справедливи. Искам да благодаря и на служителите. Някои от тях посветиха не само вечерите си през седмицата, но и уикенда си за изготвянето на списъка за гласуване. В списъка за гласуване има една основна промяна, която беше решена вчера, след като разговарях с Пилър и други колеги от НЕП, да оттегля изменение 59-то, което създаваше известни проблеми за НЕП при окончателното гласуване аз по тази причина оттеглям изменение 59-то. И с тези встъпителни думи можем да преминем към гласуването, госпожа председател. Председателката, да, нека да започнем, защото гласуването ще е много дълго. Нуждая се от вашата помощ. 120 изменение. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Едно. кой е за, против, въздържали се, приема се. Онези, които няма да гласуват, моля тихо да напуснат залата. Това включва служителите и останали, които вдигат доста шум. 331 за, против, въздържали се, отхвърля се. 333 за, против, въздържали се, отхвърля се. 333 електронна проверка. Моля, гласувайте. Отново два гласа в повече от НП. Искам да помоля непостоянните членове да извадят картите си от машините за гласуване. Госпожа Мадурел има думата. Непрекъснато е, има два гласа в повече от НП. Това може да обърка нещата. Нека да изясним начина на гласуване, за да не се повтаря и в бъдеще това. Защото се налага да гласуваме електронно от време на време. Да, благодаря. Мисля, че два гласа в повече няма да промени особено нещата. Но въпреки това искам да кажа на непостоянните членове от ЕНП да не гласуват всеки път, а, а да са тук и да са на разположение в случай, че някой от постоянните напусне залата. Затова нека тези двама допълнителни гласа да не фигурират всеки път. Но не си тръгвайте от залата, в случай, че трябва да заместите някого. Но така или иначе, считам, че два гласа не променя особено картината на гласуване.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 Seconda parte. Seconda parte Check? No, no. Seconda parte a favore? Ah no, niente la seconda parte. Emendamento 343. A favore? Contrari? Respinto. Emendamento 344. A favore? Contrari? 334 за, против, въздържали се, отхвърля се. 346 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка по 345 изменение. Прекратете гласуването. 28 за, 29 против. Отхвърля се. Съвсем с малко, но се отхвърля, така или иначе. Госпожа Форд. Извинете, аз не натиснах бутона на време. Щях да гласувам за. Така че нека да направим проверка отново. Председателката. Ще бъде 29 на 29, така че продължава да е отхвърлено това изменение. Ставаше дума за 346-то. Това е отхвърлено. Отчетохме гласа за на госпожа Форд, който обаче не променя резултата. 349 за, против, въздържали се, отхвърля се. 350 и 352 заедно, кой е за, против, въздържали се, отхвърлят се. Електронна проверка по 350 и 352. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Тридесет един за, 27 против. Прави сте. Приема се. Приемат се. 357 за, против. 352 е прието. Извинете. Сега преминаваме 357 за, против, въздържали се. Не си вдигате достатъчно високо ръцете и резултата не е ясен, затова нека да направим електронна проверка по 357 изменения. Моля, гласувайте. Струваме се, че е прието, но въпреки това нека да проверим. Прекратете гласуването. 41 за, 17 против. Но не се виждаха 41 вдигнати ръце. 359 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка по 359. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 26 за, 32 против. Отхвърля се. Триста за, против, въздържали се. Отхвърля се. 362 за. Кой е за 362? Против? Въздържали се? Струваме се, че се приема, но резултата не беше съвсем ясен. Нека да направим електронна проверка по изменение 362. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 43 за, 16 против. Приема се.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 374 за, против, въздържали се, отхвърля се. 373 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка по изменение 373. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 26 за, 32 против, отхвърля се. 372 за, против, въздържали се, отхвърля се. 380 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка по 380 изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 28 за, 30 против, отхвърля се. 378 за, против. Приема се. Нека да направим електронна проверка. По изменение 377. 77 ли е, пита председателката, или 78? 378. Извинете, извинете. Малко се объркахме. Така че електронна проверка по изменение 378. Моля, гласувайте по 378. Прекратете гласуването. Сега един глас повече от Алде. 43 и три за, 16 против. Приема се. 377. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка по 377 изменение. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. 31 за, 29 против. Приема се. Разликата беше минимална. Триста за, против, въздържали се, Приема се, но не е съвсем сигурно, затова нека да проверим. Изменение 379. Моля, гласувайте. Ah, Казваме се, че трябва да гласуваме и 376-то изменение. Не декадуто. Abbiamo approvato il 377 e quindi 377 беше прието. От секретарията ми казват, че тъй като гласувахме 378, което беше прието, 377 и 376 отпадат. Така че прекратете сега гласуването по 379. 28 за, 29 против, отхвърля се. Виждате защо понякога е толкова сложно да се определи резултата. Изменението се отхвърля. 381. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. 382 и 83 заедно. Кой е за, против, въздържали се, приемат се. 24 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против. Това е на комисията МВ. 26-то изменение. Кой е за 26-то? Против, въздържали се, приема се. 399 за, против, въздържали се, приема се. 402 за, против, въздържали се, отхвърля се. 404 за, против, въздържали се, приема се. 403 и 406 заедно, за, против, въздържали се. Не се вдигахте много ръцете, нека да направим електронна проверка. По изменение 403 406. Гласуваме ги заедно, моля гласувайте. Прекратете гласуването. 41 за, 18 против, приема се. 408 и и 9 и 27 за, против, въздържали се, приемат се 413 за, против. Гласуваме 413, кой е за, против, въздържали се, приема се. 414 за, против, въздържали се, отхвърля се. 412. Искате електронна проверка по 414? Добре. Електронна проверка по изменение 414. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 33 за, 25 против. Приема се. 414 изменение се приема. 412 за, против, въздържали се, приема се. 416 и 417 заедно, против, въздържали се, приемат се. 418 за, против, въздържали се, отхвърля се. 419 за, против, въздържали се, отхвърля се. 420 за, против, въздържали се, приема се. 423 за, против, въздържали се, Струваме се, че е прието, но нека да направим електронна проверка по изменение 423. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 27 за, 33 против, отхвърля се. 423 изменение се отхвърля. Компромис 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 116 за против, въздържали се, приема се. 1473 за, против, въздържали се, приема се. 1475 за, против, въздържали се, приема се. 1477 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка по 1477 изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 29 за, 30 против. Отхвърля се. Седемстотин за, против. електронна проверка по изменение 774. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 3 a favore 628 бе отхвърлено. Компромис 3. За, против, въздържали се. Не. Извинете, казва председателят. Съжалявам. Компромис 3 се приема. А, просто гледах какво сега ще прескочим и за това а, сбърках. Изказване от залата. Компромис 3. Отново. Да. Компромис 3 се прие. Благодаря ви. Компромис 3 бе прият със съвсем ясен резултат. Моля. Бих искал да видя резултатите от този вод. Искате да видите резултатите. Добре, да направим електронна проверка. Моля, гласувайте по компромис 3. Край на гласуването. 48 гласа за, 8 против. Приема се. А сега направо ще преминем към четвърти компромис. За, против, въздържали се, приема се. 115 за, против. Гласуваме по изменение 115. За. Пояснение. След компромис 4, малко по-надолу ще намерите изменение 115. За, против, въздържали се, приема се. 117 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, Въздържали се. Приема се. Желаете проверка по втората част. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. 26 за, 33 против. Отхвърля се този случай имахте право да искате проверка. И така, сега пети компромис. За, против, въздържали се, приема се. NV 39 на страница 25-та и така на 24 или 25-та намерихте ли всички NV 39 Втора част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Проверка. Проверка по NV39 втора част. Край на гласуването. 42 гласа за, 17 против. Приема се. Компромис 6 на 29-та страница. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Проверка. Компромис 6. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 27 за, 32 против. Компромис. А, извинете. Заблудила съм се. И сега, компромис 6А. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 7 на 33-та страница. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме на страница 40 и трето изменение. Втора част. И 110-то изменение. Заедно ще го гласуваме. Намерихте ли текста? Кой е за? Против. Въздържали се. Проверка. Да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. Седемстотин е, тридесет и девет. Кой е за? Против? Въздържали се. Струва ми се, че се прие, но нека да направим проверка. Видяхме е, малко ръце сравнително. Така, изменение 739. Моля, гласувайте електронно. Повтарям, изменение 739 според мен се прие, но нека проверим. Край на гласуването. 35 гласа за, 16 против. Приема се. 705 изменение. Има основнесено изменение. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 689 за, против, въздържали се, отхвърля се. 707 за, против, въздържали се, отхвърля се. на 47 страница 726 за против. Въздържали се, отхвърли се, но искате проверка, нямам нищо против. Край на гласуването. Отново един член на НП гласува в повече още един член на НП в повече. Е, край на гласуването. 27 за, 32 ма против. Отхвърля се. Компромис 8. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Скачаме веднага на 56-та страница, колеги. 25-то изменение и 391 идентични. 391 и 25. Е, кой е за, против, въздържали се. Проверка. Край на гласуването. Приема се. 392 за, против, въздържали се, отхвърля се. 393 за. Искате проверка по 392. Добре. Край на гласуването. 27 за, 32 против. Е, отхвърля се 39-3, Гласуваме сега. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 10 на страница 70 И така, компромис 10. Намерихте ли всички? Страница 70, компромис 10. А, и така. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 11. За, против, въздържали се, приема се. Продължаваме като отиваме веднага на 88 страница или 87 1778 и 79, 1779, намерихте ли го? И така, гласуваме за тези две изменения. Кой е за, против? Въздържали се, отхвърля се. Отхвърли, отхвърлиха се тези изменения, но нека да направим електронна проверка. 1778 и 1779. Край на гласуването. Отхвърлиха се 1738 за, против, въздържали се, отхвърли се. А сега от 1000 321 до 24 и след това 1781 и съседните. Моля ви да ги гласуваме амблок. Това е страница 90 Потърсете там тези изменения, поне при мен е така. На страница 90 1321, 22, 23, 24, 1780 и 81. Това е, е приложение 10. За, против, въздържали се, отхвърля се. 1720, 82 и 83 за, против, въздържали се. Проверка. Гласуваме сега отново по 1782 и 83. 29 за, 30 против. Отхвърля се. 1325 е, е за, против, въздържали се. Приема се. Сега 1326 за, против, въздържали се. Приема се. 1328 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 1327 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. Добре, проверка по 1327. Гласуваме. Край на гласуването. 32 гласа за, 26 против, приема се. 1329. Моля, гласувайте. За, против, въздържали се, отхвърля се. 59-то изменение е оттеглено. 60-то изменение за, против, въздържали се. Проверка. Край на гласуването. 29 за, 30 против. Отхвърля се. Компромис 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. А сега скачаме веднага на компромис 13 на 39-та, да, 95-та за против въздържали се, приема се. 1826 Тамсън е следващото, което се гласува, приема се не, 775 за против, въздържали се, приема се 17. 775. Искате проверка по изменение 775, моля. Край на гласуването. 24 за, 33 отхвърля, э, против, отхвърля се. 14-то изменение. За, против, въздържали се. Проверка. Край на гласуването. 25 за, 32 ма, против, отхвърля се. 17-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 компромис за, против, въздържали се, приема се. И сега 1472 за против въздържали се приема се. Искате проверка. Моля ви, 1472. Гласувайте. Край на гласуването. 29 за 30 против отхвърля се. И така, 1472 бе отхвърлен. 78 и 91 заедно за, против, въздържали се. Моля ви да направим електронна проверка. Близък бе резултата. Гласувате ли? Край на гласуването. 28 за, 29 против. Отхвърля се. И отново анблок. 92 и 118. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Добре, нека да проверим резултата. Електронно гласуване. 92 и 118 анблок. Край на гласуването. 34 за, 25 против. Приема се. Хиляда 488, тук ще бе отхвърлено. А сега компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 18. За. Против. Въздържали се. Приема се. Осемдесет и девето измерение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 1548 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Хиляда 548 и 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1553 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1559 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1560 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим. Гласувайте. Измерение 1560. Край на гласуването. 31 за, 28 против. Приема се. 1561 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 1563 за. Против. Отхвърля се. 1566 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да проверим. 1566 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. 29 за, 29 против, отхвърля се. Но прави бяхте да поискате проверка. 1784 за, против въздържали се, отхвърля се. 1785 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1786 и 105 заедно за, против, въздържали се. Не съм сигурна. Мисля, че се приема, но не съм сигурна, за това да проверим. Гласувайте. края на гласуването. 51 за, 8 против. Не вдигате ръка. 1787, но гласуваме само устното изменение. Ясно ли е? Госпожа Хол поиска думата. Искам просто да коригирам нещо, което има подкрепата на всички, но беше недогледано, когато работихме по компромисите и използваме думата Network Operators вместо Electricity Operators. Мисля, че това е приемливо за всички държави членки. Благодаря. Всички ли сте съгласни? да гласуваме това устно изменение. 1787, но само устното изменение за, против, въздържали се, приема се. 1788 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1789 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1790 и 1791 заедно. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 1792. Искате да проверите 1791? Добре. Гласуваме. Един глас от НП в повече. Още, все, все още си остава един повече. 28 за, 31 против, отхвърля се. 1792 за, против, въздържали се, отхвърля се. 106 за, против, въздържали се, приема се. 1793 за, против, въздържали се, отхвърля се. 107 за, против, въздържали се, приема се. 1796 за, против, въздържали се, отхвърля се. 108 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1797 за. Против. Да проверим. 1797. Край на гласуването. 29 за, 30 против, отхвърля се. 1798 за. Против. Въздържали се. Да проверим. Край на гласуването. Един член на НП в повече. 31 за, 25 против, приема се. 1800 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1809 за, против, въздържали се, отхвърля се. 123 за, против, Въздържали се, отхвърля се, но да проверим. Електронна проверка по изменение 123. Гласувайте. Един член на НП в повече. Край на гласуването. 28 за, 30 против, отхвърля се. Изменение 124 за. Против въздържали се, приема се. 125 за, против, въздържали се, приема се. Енви 1 за, против, въздържали се, приема се. 126 за, против, въздържали се, отхвърля се. Енви 2 за, против, въздържали се, приема се. 132 изменение за, против, въздържали се, приема се. 135 за, против, въздържали се, отхвърля се. 137 за, против, въздържали се, приема се. Тем 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. 138 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим. Изменение 138. Гласувайте. Един член на НП в повече. Край на гласуването. 31 за, 29 против, приема се. Сто четиридесет и едно и нв три заедно за. Против. Въздържали се. Да проверим. Гласувайте.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 въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но да проверим. Гласуваме 147 изменения. Един член на НП в повече. Край на гласуването. 25 за, 33 против. Отхвърля се. 148 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Да проверим още един път. 148. Гласувайте. Край на гласуването. 33 за, 27 против. Приема се. Браво. 149 за. Против. Въздържали се. Приема се. 150. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се от групите, но не съм сигурна за това колко ръце бяха вдигнати. Да проверим. 150. Край на гласуване. 33 за 26 против. Приема се. 150 се приема. 152 за против. Въздържали се. Приема се. Сто 5 и 156 заедно, за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим. Гласуваме 155 и 156 изменения заедно. Гласувайте. Един член на НП в повече. Край на гласуването. 26 за, 30 против, отхвърля се. 157 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим? Добре. Гласуваме 157 изменение. Край на гласуването. 29 за, 31 против, отхвърля се. 159 за. Против. Въздържали се. Приема се. Той 60 изменение, втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 161. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да проверим 161 изменение. Електронна проверка. Край на гласуването. 31 за, 28 против. Приема се. Това беше 161 изменение. 162 и 163 заедно. За, против, въздържали се, приема се. 164 за. Против въздържали се, отхвърля се. Сто за, против, въздържали се, приема се. 174 за, против, въздържали се, приема се. 175 за, против, въздържали се. Да проверим. 175 изменение. Край на гласуването. 31 на 29. Приема се. и четвърто изменение. Устно изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Всъщност какво гласуваме с това устно изменение? Устното изменение, а махаме думата occupied. На мен не ми е ясно какво гласуваме. 184-то изменение на Чичестър. Гласуваме изменението на Чичестър плюс устното изменение. Тоест, като допълни изменението с допълнено устно изменение. Тоест, а, заличаваме думата or occupied. Това го гласувахме, нали така? Гласувахме 182. Може ли да гласуваме още един път? Добре, правим електронна проверка. Няма проблем. За. Против. Да проверим. Мисля, че се отхвърля, но да проверим. 28 за... Не, 30 против, 20... 30 за, 28 против, приема се. 188 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 183 за. Против. Въздържали се. Приема се. 181 за, против, въздържали се, приема се. 185 и NV5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 190 за, против, въздържали се, отхвърля се. ФЕМ 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим FEM 2. Гласувайте. Край на гласуването. 24 за, 33 против, отхвърля се. Първо изменение за, против, Въздържали се. Приема се. Двеста. Сто деветдесет и девет. Извинявайте. 199-то изменение. За. Против. Въздържали се. Никак не е ясно. Да проверим. 199 електронна проверка. Гласувайте. Край на гласуването. 32 ма за, 26 против, приема се 201 за, против, въздържали се, приема се. Фем 3 за, против, Въздържали се. Отхвърля се. 205 за. Против. Въздържали се. Приема се. 208 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Фем 4 на следващата страница за против, въздържали се, отхвърля се. 214 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим изменение 214. Гласувайте. Край на гласуването. 42 за, 15 против. Приема се. 221 за. Против. Въздържали се. Приема се. 223 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. NV7 за. Не, не, извинявайте. Това изменение пада. Трето изменение. Това ли гласуваме сега? Не, 217. 217 изменение на Чичестър. За, против. Въздържали се, отхвърля се. Трето изменение. Господин Турмес, бихте ли проверили дали NV7 пада, защото двете изменения преди това не бяха прияти? Или пък аз бъркам? А, извинявайте, аз съм виновен. Сбърках. Трето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 231. Не, не гласуваме това. 232 и 233 заедно. За. Против. Въздържали се. Приема се. 238 за. Против. Въздържали се. Приема се. 236 и 37 заедно. За. Против. Въздържали се. Приема се. 241 за. Против. Въздържали се. Като че ли се отхвърля? Искате ли да проверим? Не. 242 за. Против. Въздържали се. Приема се. 239 за. Против. Въздържали се. Приема се. 243 за. Против. Въздържали се. Приема се. Не сте съгласни. Да проверим 243 изменение. Гласувайте. 243. Край на гласуването. 28 за, 31 против. 244 за. Против. Отхвърля се. Двеста пятьдесят и шест. За. Против въздържали се, приема се 252 за, против, въздържали се, отхвърля се 248 за, против, въздържали се, отхвърля се 257 за, против, въздържали се, отхвърля се 259 за, против, въздържали се, отхвърля се 262 за, против, въздържали се, приема се. 264, 265 и 66 заедно за, против, въздържали се, приема се. 267 за, против, въздържали се, приема се. 268 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим 268 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Двеста шестдесет и девет за. Против. Въздържали се. Приема се. NV9. За. Против. Въздържали се. Приема се. 273. За. Против. Въздържали се. Приема се. 274. За. Против въздържали се, отхвърля се. 276 за. Да проверим. 274 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. 28 за, 30 против. Отхвърля се.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 281 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Да проверим. 281 изменение. Край на гласуването. 47 за, 13 против. Много съжалявам. Добре, че видяхте. 282. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да проверим. Край на гласуването.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 Да проверим. ФЕМ 7. Мутационна кюза. Край на гласуването. 16 за, 42 против, отхвърля се. НВ 15 за, против. Възържали се, отхвърля се. 302 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Да проверим електронно. Край на гласуването. 32 за, 28 против. Приема се. Енви 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. Енви 21 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 306 за. Против. Въздържали се да проверим 306-то изменение. Край на гласуването. Подхвърля се. 122. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 121. За против, въздържали се, отхвърля се. Има едно изменение, което забравихме да гласуваме. На страница 100 Измерение на госпожа Форд. 1489. За някой 97 страница за социалистите и страница 100 за НП. Член 17, алинея 2. Около страница 100. В зависимост от списъка. Изменение 1489, внесено от госпожа Форд. Не го гласувахме, въпреки че трябваше. Намерихте ли го всички? Добре. Гласуваме. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Чудесно. Сега преминаваме към окончателното гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 51 за, 6 против, 3 въздържали се. Сега ще гласуваме междуинституционалните преговори с съвета. Кой е за? Моля, гласувайте. Край на гласуването. Тридесет и един за, 22 против, петима въздържали се. Това означава, че можем да започнем междуинституционалните преговори.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 Iniziamo subito a votare l'ultimo rapporto Carins. Vi prego di prendere posto. Преминаваме към доклада Каринс. Е, има и още един доклад, който трябва да бъде гласуван. Затова, колеги, много ви моля да заемете местата си. Предстоят ни още текстове за гласуване. Започваме с доклада Каринс. Е, компромис 1. Доклада Каринс се гласува. Който не желая да участва в гласуването, моля да напусне залата. Веднага. Продължаваме с гласуването, затова моля всички, които не желаят да присъстват, да напуснат. Компромис едно. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 59-то изменение. Кой е за, против, въздържали се, Отхвърля се. А сега анблок 10, 61, 62, 11 за, против, въздържали се. Имам усещането, че се отхвърли, но нека да направим проверка. Резултата не бе съвсем ясен. Да видим сега колко от членовете останаха в залата при гласуването. 10, 61, 62 и 11. Това са измененията, които се гласуват на блок. Приключихте ли с гласуването? 27 гласа за, 21 против. Приема се. Изменение 60 за, против, въздържали се. Приема се. 63 за, против, въздържали се. Приема се. 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 70 изменения изменение за, против, въздържали се. Който иска електронна проверка? По изменение 70. Моля, Електронно гласуване. Гласувайте, колеги. Край на гласуването. 18 за, 31 против, отхвърля се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Четвърти компромис за, против, въздържали се, приема се. 13-то изменение за, против, въздържали се. Приема се. 94 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Амблок 14 и 95 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се. Приема се. 97 първа част за, против, въздържали се. Отхвърля се. Проверка. Добре. По изменение 97 гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 23 за, 29 против. Отхвърля се. 110 за, против въздържали се, приема се. 112 за, против, въздържали се, отхвърля се. 113 и изменение 13 амблок за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. А сега 114 <clears throat> изменение заедно с 16 за 114 и 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 16. Заедно с изменение 115 за, против, въздържали се, приема се. 18 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 19 изменение за и 118 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 120 за, против, въздържали се, приема се. 121 и 15 заедно, за, против, въздържали се, приемат се. 122 за, против, въздържали се, приемат се. 18 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 124 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение. А, искате проверка при 124 изменение. Добре. Votazione chiusa. Край на гласуването. 24 за, 30 против, отхвърля се. 125 изменение за. Първо изменение 20, извинете ме, казва председателката за, против, въздържали се, приема се. 125 за, против, въздържали се, отхвърля се. 126 и 21 и 17 анблок за, против, въздържали се, приемат се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 19 изменение за, против, въздържали се, приема се. 130 за, против, въздържали се, приема се. 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 изменения за, против, въздържали се, отхвърля се. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 24-то изменение, първа част за, против, въздържали се, приема се. Проверка по изменение 24, първа част. Моля, гласувайте. Votazione chiusa. Край на гласуването. 28 за, 25 против. Приема се. Второ изменение заедно с 29.34. Гласуваме Анблонг за, против, въздържали се. Според мен бяха прияти, но нека да направим проверка. Моля, гласувайте с електронни карти. Край. 33 за, 22 против. Приема се. 27 за, против, въздържали се. Приема се. Второ изменение за, против, Не, всъщност е, второ изменение няма да се гласува. Не, е, второ изменение на Инта. На Инта второ изменение за, против, въздържали се, приема се. 33-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение трето на Инта за Не, не се приема. И точно за това 34 не се приема, за това изменение 3 на Инта за против въздържали се проверка по Изменение 3. Край на гласуването. 20 за, 33 против, отхвърля се. 35 за, против, въздържали се, приема се 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 и 39 амблок за, против. И 40 също в този блок. Е, за, против, въздържали се, отхвърля се. 41 и 43 заедно за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. 42. Не, не, извинете, 44. Е, пардон, трето изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9. За, против, въздържали се. Приема се. 48 за, против, въздържали се. Проверка. Chiuso. 28 18. Край на гласуването 28 за, 18 против. Приема се.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 53-то и 5-то заедно. За, против. Не, не, извинете. Седмо изменение първо трябва да се гласува. За, против, въздържали се. Приема се. 53 и 5 заедно. За, против, въздържали се. Приемат се. 6 за, против, въздържали се. Приема се. 8 за, против, въздържали се. Приема се. 54 и 6 заедно. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 55 и 7 заедно. За, против, въздържали се, приема се. Седмо и девето изменение. За, против, въздържали се, приемат се. Девето изменение. За, против, въздържали се, приема се. Крайно гласуване. Искате проверка по изменение 9. Добре. Правим проверка с електронни карти. Край на гласуването. 25 за, 28 против, отхвърля се. И сега вече окончателното, крайното гласуване. Моля, гласувайте електронно. Край на... Не. Край на гласуването. Сега вече край на гласуването. Моля да приключим с гласуването. 48 гласа за, 5 против. Поздравяваме много сърдечно докладчика. А, а сега нека да гласуваме относно между институционалните преговори с съвета. Край на гласуването. Четиридесет и осем гласа за, четири против. И така, моля за вашето търпение. Остава да гласуваме още два доклада. Преминаваме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 против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 48 за. А 48 трябва да го гласуваме. Кой е против? Въздържали се? Отхвърли се. 49 и 50 кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се.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 66. За, против, въздържали се, приема се 77. За, против, въздържали се, приема се 51. 21. За, против, въздържали се. Не съм сигурна за резултата. Електронна проверка по изменение 21. 21. Votazione aperta. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 28 за, 18 против, приема се 70-то изменение. За, против, въздържали се, приема се 71 за, против, въздържали се, приема се 22 за, против, въздържали се, приема се 5 компромис за, против, въздържали се, приема се. Втора част на 23 за, против,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 Приема се 21, 91 за, против, въздържали се. Отхвърля се 92 за, против, въздържали се. Приема се 93 за, против, въздържали се. Електронна проверка по изменение 93-то. Моля, гласувайте. Електронна проверка по 93-то изменение. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. 27 за, 18 против. Приема се 94-то за, против. Въздържали се, отхвърля се. 95 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 96 за, против. Въздържали се, приема се. 97 за, против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 Прекратете гласуването. 24 за, 23 против. Приема се с един глас повече. 38 за, против. Въздържали се. Не съм сигурна дали имаме същото мнозинство. Нека да направим електронна проверка по 38 изменение. Моля, гласувайте.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 трябва да бъде електронно, затова моля гласувайте електронно. 21 è stato votato. Votazione chiusa. Прекратете гласуването. 38 за, 5 гласа против, 2 въздържали се. Приема се. Последното гласуване за тази сутрин